Преминаваме към обяснение на вода. Колеги, призовавам ви да дадете възможност да преминем към обяснение на гласуването. Ако е възможно, напуснете залата тихо. And orderly. Începem, trecem la... Председателя, преминаваме към обяснение на гласуване самото начало припомням на колегите, че обяснение на гласуване може да бъде представено и в писмен вид. Имаме 50 колеги, които са записали за изказване. Молбата ми е да спазвате времевото ограничение. Първо, господин Поспишил. Една минута. Благодаря, господин председателю. Що се отнася до бордната система за спешни обаждания, трябва да кажа, че не успях да гласувам, тъй като картата ми бе раз... развалена така че ще гласувам против от името на АОДЕ. Но нямах възможност да гласувам, тъй като картата ми не работеше. Благодаря. Госпожа Биляна Борзан за една минута. Doamna Борза Билиана! Госпожа Биляна Борзан не в залата. Господин Маркус Пипър има думата. Госпожа Ангелика Млинар има думата. По този доклад аз гласувах по едно изменение, което бях предложила. Искам по-голяма сигурност в областта на транспорта, но когато има прекомерно регулиране, не винаги се води до нарушаване на права. Защитата на информацията е свързано и с борбата срещу тероризма. И аз съм свободен човек и тази система за спешни повиквания от борда, така твърдят, би трябвало да спомогне на шофьорите в случай, че имат пътно-транспортно происшествие. Но ние непрекъснато сме свидетели на поведението на шоферите, което пък нарушава нашите лични права. Това е една неизползвана система и към нея се пристъпва само когато възникне някакво происшествие. Ние трябва да дадем възможност на гражданите да избират и да могат да оценят тази система. Председателя. Господин Пекула има думата gotovo trideset tisua ljudi svake godine smrtno strada почти 30 000 души загиват по пътищата на Европа, а ранените са още повече. Тези данни са изключително потрисащи и трябва да се направи нещо. Системата ECO е добър вариант, защото се позволява автоматично да бъде изпратено повикване за спешна помощ. Всяка една спестена минута увеличава, увеличава шансовете на ранените да оцелеят. Има възражение по отношение на защитата на данните. Е, но техническите предложения са достатъчно добри. Затова поздравлявам, е, подкрепям системата и поздравявам докладчика, който работи по темата вече два мандата. Мисля, че е крайно време да създадем една единна, еднаква навсякъде система за реагиране при спешни случаи, която може да спаси много години, много мер животи. компромис и позиция по този регламент. Европейската комисия трябва още по-активно да популяризира тази услуга и то още преди влизането й като задължителна услуга за само някои моторни превозни средства през 2018 г. Съюзът трябва да подкрепя подобни мерки за безопасност на своите граждани. Затова смятам, че Европейската комисия трябва идните месеци да предложи съответните законодателни мерки които ще улеснят инсталирането на системата ecall. обръщам се с призив за това да бъдат предвидени финансови инструменти и на европейско ниво за да бъде тази услуга направена безплатна и лесно достъпна за всички европейски граждани възможно най скоро. всяка година над двадесет и пет хиляди европейски граждани загиват по пътищата. нима трябва да допуснем до очакваното пълно приложение на системата през две хиляди тридесет и трета г да загинат още триста осемдесет хиляди души за да бъде тази услуга повсеместна и един загубен човешки живот на пътя е с един повече отколкото можем да си позволим. Благодаря ви. Системата ECOL наистина трябва да спести човешкия живот, но тя не дава гаранции за опазването на личните данни и неприкосновеността на личния живот. И кол е задължителна за всички превозни средства и кол освен това работи независимо дали шофьорът го иска или не. Това са сериозни пропуски, що се отнася до неприкосновения личен живот – Личните данни, освен това, ще се предоставят на частни агенции. Според мен по този начин големия брат много лесно ще ни контролира. Благодаря, господин Полчак. выступление Благодаря. В началото на моето изказване искам да благодаря на докладчика също така да кажа, че не успях да гласувам по изменението, защото не ми работеше картата, но не го знаех преди да си дам името за обяснението на вота. Искам да обясня, че подкрепям системата, но имам и някои колебания. Вече колегите споменаха проблемите с опазването на личните данни. А що се отнася до този принцип на спящата система, то всяка система, при която данните се съхраняват за определен период от време, може да бъде манипулирана. Ние не можем да предвидим дали ще има злоупотреби или не. Важно е, според мен, да имаме система, която автоматично да може да се изключва. Защитата на данните трябва да е водеща. Благодаря, госпожа Харкин. Подкрепих изменението на АЛДЕ по системата ECOL, защото ние търсим баланса между индивидуалните права и обществените ползи – Споделянето на данни в този случай може да спаси човешкия живот, да улесни работата на спасителните екипи. Подкрепих изменение обаче, което изисква и възможността и кол да може да се дезактивира ръчно в автомобилите. Мисля, че така ние стигаме до баланса между индивидуалните права и необходимостта да се избегне е, смъртта или нараняването. Също времено във вътрешната памет на системата също се събират данни, данни, които се използват от центровете за спешност, но не бива да се предоставят на трети страни. Благодаря ви, господин Яр. Благодаря, господин председателю. Смятам, че днес е добър ден за безопасността на гражданите в Европейския съюз. Борната система е част от дългосрочна стратегия, която прилагаме като телефонни номера за спешни повиквания. Жизнено важно е всяко превозно средство да бъде оборудвано с такава система бих призовал онези, които се отнасят критично по този въпрос, да не забравят, че ако има няколко души в тази кола, един от тях носи отговорност за изключване на системата. Това би имало голямо въздействие върху безопасността на другите пътници. Благодаря. Господин Кели, една минута. Благодаря, господин председателю. Аз гласувах заедно с моята група по тези препоръки. Приветствам препоръките. Доста смърт има по пътищата на Европа. 25 000 загиват, 1 милион и половина са ранени, милиарди 300 30 милиарда струва всичко това. Това са ужасяващи данни. В моята родина по пътищата умират хора вече втора година наред. Ние трябва да ограничим тази бройка и за да го направим трябва да приветстваме тези мерки. Технологията, свързана с спешните повиквания, ще спомогне за това. И Смята се, че достъпа до такъв един сайт ще стане 40% по-бърз, отколкото в момента и частично ще реши проблема. Председателя, благодаря, господин Коша на минута. Ние сме прекарали вече 12 години заедно и работим а, по този въпрос. Системата е всъщност нашето новородено бе въведен номера 112, но електронните повиквания от борда на колите за автомобили, камиони, този достъп ще бъде нещо нормално с оглед на сигурността. а, мотоциклетите, въобще всички моторни превозни средства би трябвало да са оборудване. В момента това е само една съставка от общата система за безопасност. Господин Поспишил има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за директивата за качеството на горивата и директивата за възобновяемите източници на енергия, защото вярвам, а това бе доказано и в доклада, че за бъдеще трябва да оказваме по-голяма подкрепа на новите биогорива и да намалим подкрепата за онези горива, които толкова трудно се произвеждат, че техните ползи за околната среда са най-малкото спорни. Радвам се, че по-настоящем обсъждаме темата и в чешкия парламент, защото трябва да видим как е, най-добре да гарантираме наличието на, възобновяем, на енергията възобновяеми източници и да се надяваме, че и в чешки парламент е, ще се даде тласък за новите биогорива, а е, не а, само а, за старите, които, а, от които някои печелят. Господин Ялк, а, тази е, директива е мотивирана основно от е, идеология поради е, обезлесяването и проблемите с горивата. Се правят мерки, се правят постъпки да се намали използването на култури за производство на биогорива. Това обаче не решава проблема. Вместо да се защитят интересите на гражданите, в съвета бяха на престъпки да се намалят амбициите на докладчика. Вече има доста средства, които са инвестирани в биогоривата от първо поколение и така всъщност са спасени доста работни места. Можем да запазим тези горива и да запазим така и натрупаните познания, които ще доведат до ам, напреда. Господин Полчак, една минута. Благодаря, господин председател. Бях направени усилия за, намер... за изменение на директива 2009 наклон на черта 28, но за мен тук има някои доста спорни въпроси. Първо, аз не съм съгласен да се създават биогорива, които да са описани като конвенционални, т.е. биогоривата от първо поколение, които се отразяват сериозно върху използването на обработваемата земя. В крайна сметка обаче реших да подкрепя това предложение, защото то се отклонява от обичайната цел на тези мерки и се грижи за бъдещето. Подобни амбициозни цели, съпътствани от безкритичен подход към начина по който това ще се отрази на бъдещите поколения, са неприемливи. Госпожа Харкин е една минута. Аз подкрепих, но мисля, че това, което се предлага съвсем не е идеално, въпреки постигнатия напредък. Имаме някои отрицателни въздействия на биогоривата. Освен това не сме сигурни, че наистина се постига пестене. тене Европейския парламент постигна много от своите цели. Компромиса, например, все пак налага този прак от 7% докладването от доставчиците и от комисията – и също така включването на факторите, когато се определят максималните позволени нива. 7% прак е обвързан и с някои гъвкави мерки. Може би това не е най-амбициозното решение, но все пак е подобрение. Благодаря, господин Яр. Благодаря, господин председател. Доста беше критикувано това предложение най-вече заради липсата на устойчивост при някои видове горива. Ние стигнахме до компромис. Искаме да сме сигурни всъщност, че няма изведнъж да се откажем от биогоривата. Би трябвало 0,35% от биогоривата да са от източниците второ и трето поколение. Важно е да се има предвид, разбира се, докладването, промените в начина на земеползване. Всичко това е отразено в доклада, но мисля, че трябва да се работи и след рамката 2020 година. Благодаря, госпожа Пети. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, извинете. Не веднъж съм казвала, че искам Европа да налага политиките, които наистина водят до по-малко замърсена и по-безопасна околна среда. Искам да бъда част от общество, което е световен лидер и изпълнява своите задължения. Предстои срещата в Париж. Ето това е един от документите в подкрепа на нашите намерения. Отговорността ни като съзаконодател трябва да бъде призната и от тези, които трябва да направят усилия, за да се постигнат целите. Разбира се, целите трябва да бъдат ясни, конкретни, и с добре определени крайни срокове, да се знае какво искаме от индустрията и гражданите. Благодаря, господин председател. Аз отново гласувах заедно с групата. Приветствах положението. Госпожа Харкин много добре обобщи предложението, какви са ползите особено що се отнася до праговите стойности на биогоривата и насърчаването на по-усъвършенствано поколение биогорива. Това е важно, защото създава сигурност по отношение на инвеститорите, а това е жизнено важно, ако искаме да се развиват тези усъвършенствани биогорива. Това е свързано с цялата концепция, насърчавана от комисаря Канети, именно за енергиен съюз в Европейския съюз. Важна роля може да изиграе и това предложение в тази посока, а когато има правна сигурност, така ще можем да гледаме към бъдещето и за това с удоволствие гласувах а, за. Надявам се, че и в бъдеще ще постигнем успех. Сега преминаваме към доклада на госпожа Алкен по отношение ограничаване на потреблението на пластмасови а, турбички. Гласувах по тази точка, защото степента до която трябва да търсим решение на европейско равнище и дали това трябва да остане в компетенциите на държавите членки съобразно субсидиарността е важен, но не бива да забравяме, че целта е полезна и в крайна сметка реших да окажа подкрепа на това предложение, което е положително за държавите членки. Те ще могат да възприемат собствени правила относно ограничаването потреблението потреблението а, на а, пластмасовите пликове. Държавите членки поемат ангажимент да наложат някаква цена, но това е едно задължение, което не може да бъде а, направено по принуда. Държавите членки а, ще намарят собствено решение и за това аз подкрепих предложението. Господин Богович за една минута. imamo на милионе в Европи, so Пластмасовите пликове са милиони на брой в Европа и огромен източник за замърсяване на околната среда. Радвам се, че държавите членки имат правото да вземат решение а, в тази област по линия на субсидиарността. Имаме поставени цели за 2019 година, 2025 и ако не постигнем тези цели в въпросните срокове, то тогава ще трябва комисията да предприеме по-строги мерки, но до тогава държавите членки имат право. Тази директива, защото съм на мнение, че чистата околна среда е предпоставка за добро обществено здраве. смятам че замърсяването с пластмасовите торбички е обезпокоително и че за този проблем трябва решение. в същото време съм на мнение че текстът в този си вид с предложение за налагане на допълнителни налози и такси в състояние на де факто икономическа стагнация крие икономически и социални рискове. може би подобни мерки изглеждат като решение за намиране на бързи статистически резултати но икономическият и социалният ефект не са пренебрежими. опасявам се че тази директива ще бъде използвана като претекст за налагане на непропорционално високи такси за потребителите което според мен е предпоставка за опасен ефект драстично намаляване в търсенето на този вид производство което пък крие от своя страна опасност за работещите в сектора. призовавам комисията и правителствата на държавите членки към качествени предложения в тази насока както и по амбициозни мерки в представянето на ползите от използването на турбички от други материали. благодаря. Е, благодаря, е, господин председател. Днес е, действително реагираме на искането на европейските граждани. 92% от гражданите в Европа се безпокоят, показва Евробарометър и искат да се намалят е, нейлоновите турбички за еднократна употреба. Аз съм от една държава членка, която е лидер в областта. 90% намалихме използването на такива турбички и само с това, че въведохме е, е, такса за турбичките. Те струват 22 цента. И е, супермаркетите вече нямат право да ги продават, да ги раздават безплатно. 90% от времето всъщност потребителите вземат по-скоро решението да използват турбите повторно или пък да си купят турби, които могат да се рециклират. И сега имаме избор или да има задължителна цел за намаляване или задължение за подобряване на стандартите за пластмасата. Госпожа Петир, една минута. Благодаря. Тази директива е последната крачка. Това обсъждане е последната крачка пред приемането на директивата, която трябва да реши сериозен проблем за околната среда. Това е важен въпрос за управлението на отпадъците. Високото потребление на такива турбички в Европейския съюз е сериозна заплаха и е важно да използваме ресурсите си по по-устойчив начин. Е, турбички, които са само за еднократна употреба, са сериозен проблем с е, замърсяването, което, до което водят. Трябва да се вземат правит е, навиците на гражданите и, разбира се, оцеляването на производителите. За това решението, което а, предлага да се а, променя и дефиницията от 10 на 15 микрона е добро. Държавите членки трябва да предприемат мерки за намаляване на потреблението, но те също така трябва да решат и как да го направят. Господин Кели, една минута. Господин председател, отново гласувах със своята политическа група и много се радвам, че 590 колеги от общо 691 колеги в залата гласуваха в подкрепа на тази мярка. Тоест, достатъчно колеги разбират колко важен е този въпрос и колко важно е да се направи нещо по него. Целите са реалистични и те могат да бъдат постигнати. В Дания и в други страни в Северна Европа е установено, че хората използват само 4 е, нейлонови турбички годишно. Но в моята страна още през 2002 година бяха въведени мерки срещу найлоновите турбички. Тогава те струваха 15 цента с 15 цента, извинете, сега струват 22 цента и от 338 са намалени на 21 годишно на човек. Госпожа Малетич, заповядайте. Поддържала съм измено директиве о осман... Благодаря. Подкрепих това, което се предлага, тъй като се води от позициите на дребните производители в Хърватия – те харесват това предложение повече от предишното. И ясно е, че най-доброто решение би било рециклирането, но предложението за рециклирането не беше прието и в крайна сметка новата директива ще е един компромис – ние искаме да ограничим потреблението на пликове на глава от населението или да въведем цени за пластмасовите пликове от 2018 година нататък. Също времено обръщаме внимание на пликовете с дебелина под 15 микрона. Много ви благодаря. Следващия оратор – благодаря, господин председател. Искам да обясня защо не гласувах против директивата. В крайна сметка, директивата засяга само определени леги пластмасови пликове и съответно тяхното ограничаване. Това са пликове с дебелина 15 до 50 микрона. Директивата обаче не задължава държавите членки да предприемат определени мерки. Те могат да изберат как да намалят потреблението на пликовете. Дали да наложат някаква такса или да изберат друг метод. Важно е да се знае, че трябва да обърнем внимание и на етикетирането на биоразградимите пликове. С други думи, да се обърне внимание на това, което трябва да направим заедно. Фария, емисиите диоксида карбон, de carbon generate de transportul maritim și да, благодаря ви. А сега преминаваме към а, а, обяснението на госпожа Харкин във връзка с въглеродния диоксид от морския транспорт. Да, благодаря, госпожо председател. Аз наистина смятам, че трябва да се предприемат мерки, тъй като 4% от емисиите на въглероден диоксид са именно от морския транспорт. Морският транспорт е единствения сектор, който не е покрит от регламента за емисиите на въглероден диоксид. Ние се нуждаем от една международна рамка в това отношение. Ние се нуждаем от наднационална рамка и това е само първата стъпка в това отношение. Много важно е естествено да се е, разграничат е, е, различните категории кораби. Е, е, ние предприемаме сега първата стъпка по отношение на корабите, които е, е пускат е, е, котва в пристанищата на Европейския е, съюз и които е, са от една определена група кораби, е, съгласно предназначението им. Ще следват следващи стъпки. Господин Кели има думата сега. Да, много важно е естествено да се предприемат съответните стъпки във връзка с въглеродния диоксид от морския транспорт. 4% от диоксида в атмосферата именно от е, кораби, така че в бъдеще е, корабите, които е, влизат в пристанищата на Европейския съюз, ще трябва да отговарят на изискванията би трябвало да разширим, естествено, тези първоначални стъпки, да обхванем и други категории. Много се надявам, че тази редба ще даде възможност на Европа да предприеме по-важен напредък. А сега ще дам думата на госпожа е, Харкин за една минута по следващата тема. Струва се, че доклада на господин Валеса за подушението на Европейската комисия за новогодишен план за е, запасите в Балтийско море на треска и други видове е важна стъпка. По този начин ще се приложи общата политика в областта на рибарството. И бих искал да благодаря на колегата Крис Дейвис за ролята, която изигра в изготвянето на новата обща политика в областта на рибарството. Но сега целта на нашия парламент е да гарантира ефективното прилагане на договорените реформи. Много се радвам, че беше прието изменение 30, което призовава да се взима най-скорошните научни данни, кои, с които разполагаме. Също така а, съм съгласна, че трябва да има че трябва да се взима предвид смъртността на видовете, които могат да бъдат допустими и да падат с, с максимални устойчив улов. Съжалявам обаче, че не беше прието изменението, което щеше да предотврати уловът на морски птици и други животни. Благодаря ви, госпожа Петир. Благодаря ви Наистина смятам, че държавите членки трябва да хармонизират позициите си и политиките си, за да може да имаме устойчиво управление на морската среда. Управлението на видовете, с които се търгува, както и а, видовете от прилова, трябва да бъдат уредени, за да може да се запазят екосистемите. Понякога улова надминава устойчивото равнище и не се зачита никакво устойчиво рибарство. По този начин няма да постигнем целите, свързани с околната среда до 2020 година. Няма да се постигне и устойчивост в този важен сектор на економиката, който гарантира бъдещето на бъдещите поколения. Благодаря. Това беше по доклада. Сега минаваме към разтоварването, господин Богович. Подпърва съм то поручило, ки... Благодаря. Аз подкрепих този доклад, е, е, тъй като е, е необходимо да подобрим правилата във връзка с разтоварването на сушата. Задълженията за разтоварване ще продължат да действат до края на годината но а, ние а, междувременно вече сме установили, че има проблеми и във връзка с а, прилагането на действащата директива. И затова трябва а, да бъдем особено внимателни, когато а, се извършват промените. Трябва да изслушаме естествено и рибарите, които имат най-много опит. В а, Словения, по бреговете на Словения, а, задълженията за разтоварване са а, голямо бреме за нашите рибари пазари. Те се сблъскват с огромни пречки. Благодаря ви. А сега продължаваме с следващата тема. Докладчик госпожа Либачка, процеса от Болония. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да споделя мнението си по този доклад, който, беше под... който днес беше подкрепен с мнозинство членът на Европейския парламент и предвижда нова стъпка в прилагането на процеса от Болония. Докладът беше изготвен от колегата Кристина Либацка, и бих искала да й благодаря най-сърдечно за този изчерпателен доклад и за отличното и сътрудничество. За нещастие обаче нямахме възможността да обсъдим достатъчно този доклад вчера на плен... в пленарната зала, нито пък да подчертаем, че процесът от Болония би трябвало да се ползва с по- добро финансиране от страна на Европейския съюз, да се подобри качеството на висшето висшето образование в рамките на новата рамка за висшето образование в Европейския съюз. Докладът беше изготвен също така в контекста на бъдещата конференция, посветена на процеса от Болондия, който ще се проведе в е, е, Ереван. Благодаря всички колеги за сътрудничеството. Благодаря ви, думата ми господин Золтан, за една минута. Благодаря ви господин председател. Реформата за реформата в висшето образование беше започната. Го имам предвид процеса от Болоня. Видяхме какви са резултатите. Мисля, че не трябва да ги пренебрегваме, да не забравяме, че основната цел беше обучение за да има добро интегриране на трудовия пазар. Това обаче не се случи. Защо? Защото процеса от Болония изцяло преобърна двойната система, която съществуваше и която включваше висши учебни заведения от една страна и университети от друга. Мисля, че в а, академичните среди а, има възражение срещу процеса от Болония. Не трябва а, да се отдаваме само на маркетинг, а да проучим резултатите, за да има действителна промяна. Благодаря. Домнул Мариас, минут. Господин Мариас има думата за една минута. Аз гласувах против този доклад за прилагането на процеса от Болония. Общественият характер на университетите, на висшите учебни заведения всъщност се поставя под въпрос. А образованието е обществено благо Висшето образование е, е, също. Е, болонския процес би трябвало да допринася за заетост, но ето, че в моята страна, Гърция, това не се случва. 2% от населението хора с висше образование междувременно напуснаха страната и отидаха да търсят работа в други страни от Европейския съюз. На практика болонския процес не доведе до нищо. Благодаря ви. Госпожа Малитич има. Главна по... Благодаря ви, господин председател. Основното послание на този доклад е, че трябва да бъде реформиран процес от Болония и да се разработят нови образователни системи. Аз съм съгласен а, с а, това твърдение. Процесът от Болония започна през 1999 година и в момента обхваща 47 държави, които са в ча... които са част тази програма за висшето образование в Европа. Целта е да се подобри качеството на, на, на висшето образование и да се познава да, и да има взаимно признаване на квалификацията, както и да се позволява обмен на студенти и на преподаватели. Ако погледнем резултатите от е, постигнати от е, процеса от Болони през последните 15 години, сме свидетели на промени, т.е. по-добра организация на висшето образование и по-добра възможност за сравняване на образователната система между държавите членки. Има обаче и един недостатък в процеса и това е липсата на връзка с а, а, с пазарната на труда. и господин Звер, за една минута. Извинете, госпожа Заборска, има думата първа. Дякуем, пан председа. Поровна... Благодаря ви. Сравняването на постигнатите резултати в образованието и а, обучението по чужди езици дават възможност на всички млади хора. А, няма значение от каква националност са те. Заедно с докладчика аз също бих искала да подчертая връзката между процеса от Болоня и подкрепата, която оказа в нощната и развойна дейност и програмата Еразум. Ето защо аз подкрепих доклада много а, безработни, дипломирани млади хора има на пазара и те не трябва да бъдат обект на дискриминация в зависимост от това къде са получили своето образование. Много млади хора изпитват трудности при намирането на работа. Технологиите не винаги ще ни спасяват. Затова нека отново да намерим връзката с човешките същества, защото човешките същества се нуждаят от човечност. Благодаря ви, господин Звер. Благодаря ви, господин председател. Ще благодаря първо на докладчика за отличния доклад за напредъка по процеса от Болония. Благодаря, госпожо Либачка. Благодаря и за е, добрия подход е, в доклада е, и сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Струва ми се, че би трябвало да работим много по-усилено по процеса от Болония. В началото на нашата дискусия говорихме вече за това и сега продължаваме. Процесът от Болония обхваща най-важните реформи, е, които е, надхвърлят е, границите на Европейския съюз. И ако обединим усилията си, ние ще можем да преодолеем слабостите в висшето образование и университетите в момента. Госпожа Форенца. Благодаря, господин председател. Аз гласувах против доклада по собствена инициатива, който ни беше представен, защото ми се струва, че 15 години след започването на процеса от Болония трябва да се направи една задълбочена оценка на този процес. А ми се струва, че в доклада липсва един съществен елемент. В държавите членки бяха приложени различни реформи, които казаха своето въздействие върху процесът от Полония. И тук си мисля за италянската система на външното на висшето образование, извинете, която в момента е пред срив. И мога да го споделя с вас, защото лично съм изпитала на сигурността в областта на научните изследвания в Италия в момента се действа в, по логиката на конкуренцията, а би трябвало по-скоро да се ръководим от логиката на сътрудничеството в академичните среди, а не да се водим от законите на пазара. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващият доклад относно опасното кино в сигурната епоха. Госпожа Шойдрова. съм рада, че... Благодаря ви, господин заместник председател. Радвам се, че Европейския парламент прие а, този доклад за европейското кино в цифровата епоха, защото филмите представляват не само културно наследство, но и економическа сила. Аз също подкрепям а, факта, че кината в Европейския съюз са място за а, срещи. Не трябва да забравяме също и знанията на всички зрители, знанията, които те натрупват в това отношение. Подкрепям идеята за създаването на форум на европейския филм, защото по този а, начин ние изразяваме нашите опасения за бъдещето на индустрията. И не на последно място, този доклад – под, чрез него подкрепихме идеята за наградата Люкс, която а, постигна все по-голям престиж през последните години. Благодаря, господин Мария. Благодаря. Е, филмите е, са е, художествени ценности, които допринасят за европейската економика. Също времено те допринасят и за запазване на културната традиция на всяка държава член. Е, филмовото изкуство е, е, част от културното европейско наследство и езиковото и културно разнообразие на Европа трябва да се обази. Ние трябва е, да допринесем за е, е, насърчаване на това изкуство. Това е изключително е, важно, защото по този начин се осъществяват и очакванията, и се отговаря на очакванията на публиката. Трябва да помислим за финансовите възможности в това отношение, за насърчаване на цялата економика, свързана с филмовото изкуство, киносалоните, лятното кино и така нататък уважаеми господин председател едно от основните предизвикателства пред европейската филмова индустрия е необходимостта от по ефикасно и по добро рекламиране на филмите. за разлика в сащ това финансиране представлява петдесет от бюджета на филма а в европа от цялата филмова продукция само един процент отива за целеви маркетинг. призовавам държавите членки по ефикасно да използват европейските структурни фондове за да могат оптимално да се възползват за финансиране на цифровизацията за разпространението на филмовото наследство и за филмовите хранилища. изграждането на медийна и филмова грамотност трябва да се стимулира от най ранна детска възраст за да могат подрастващите да придобият усет към културата и изкуствата и да се стимулира собственото им творческо развитие. благодаря. Малетич, Госпожа Малетич, една минута. Благодаря ви. Доклада за 2014 година ни показва, че броя на американските филми е двойно по-голям от европейските филми. Затова е важно да се засили европейската филмова индустрия, защото а, тези сведения са доста обезпокояващи. Нуждаем се и от висококачествено финансиране програмата на Европейския съюз Творческа Европа, в която има 1,5 милиарда евро за 2014 2020 година, е добра програма, която може да бъде използвана, но тя се отнася за цялата европейска индустрия и културата като цяло. Подпрограмата Медиа финансира развитието и разработването на нови филми, търсенето на нови партньори и рекламата извън националните граници. По този начин се съфинансират тези около 1500 филма годишно и аз се радвам, че Харватия успя да приложи успешно много проекти. Аз подкрепих този доклад, защото той насърчава създаването на правни норми относно финансирането и рекламата на европейската филмова индустрия. Благодаря. Благодаря ви. Сега преминаваме към доклада на господин Костингер, нова стратегия на ЕСА за горите. Господин Благогович, една минута. Ститам колегици Елизабет Кестингер за отлично поръчение. Благодаря и е, веднага започвам с благодарности и поздравления за докладчика. Е, Честите на Елизабет е, е Кестингер, понеже тя подготвя един прекрасен доклад. Горите, е, горското стопанство са много важни, особено за е, държавите членки, които разполагат с големи горски територии. Е, ние се числим към тези държави. Повече от две трети от нашата територия всъщност са залесени с гори. И целият процес, свързан с добива на дървесина, трябва да бъде съобразен с правилата за опазване на горите. Ние също времено допълваме е, мерките на европейско равнище чрез е, национални мерки за опазване на е, горите. Благодаря ви. Кой пекне, пане... Господин Поспиш, една минута. Благодаря ви, господин председател. Първоначално възнамерява да подкрепя стратегията, но в крайна сметка не го направих. Гласувах с въздържал се, тъй като бяха одобрени някои изменения внесени от, ком, от комисията по околна среда и според мен и според някои експерти от Чешката република те пред, дават преимущество на аспектът опазване на околната среда вместо интересите на потребителите и на занимаващите, работещите в сферата на горското стопанство, които трябва да имат възможност да се издържат с него. За това аз не мога да подкрепя това изменение. Консултирах се и с асоциацията на горските стопани в Чехия. И смятам, че трябва да намерим доброто равновесие между опазване на, на горите и възможност на работещите в сектора на горите да се издържат. Благодаря ви, да господин Пикола за една минута. Шумарска политика, отреđene политика европска.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 Да. Сега всички ли получават превод? Бихте ли започнал от начало, казва председателят? If you want. Yes, I want. Okay. Thank you. Да, разбира се. Въпреки, че Европейския съюз няма правомощия да изготвя политика в това отношение, със сигурност политиката, която прилага, се отразява на националните политики. Гората е възобновяем ресурс, но тя се управлява по неустойчив начин. Смятам, че новата стратегия за горите трябва да се съсредоточи върху запазването на горите. Примерите от Харватия ни показват, че изсичането за дървесина води до много посочени последици и а, това е в компетенциите на много и различни органи. Същевременно се осъществява бизнес с дървесината. Е, не трябва обаче е, да, дървото да закрива гората. Днес се оказва, че всъщност всички дървета са закрити от е, жаждата за печалба. Много по-важни са белите дробове на Европа, защото те са важни за климата и за биоразнообразието. Затова ние трябва да уважаваме горите. За съжаление обаче, скоро ще имаме пустиня, а не гори. Благодаря господин Мария с една минута. Η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης благодаря ви, господин председател. Е, стратегията на Европейския съюз за горите трябва да е, се концентрира върху устойчивото опазване на горите и на околната среда като цяло. Ние се намираме в една много важна фаза в това отношение, тъй като трябва да се е, противодейства на климатичните изменения. През лятото съществува огромна опасност от горски пожари. За Гърция това е изключително важно. Важно е финансирането за борба срещу горските пожари. Господин председател, горите, горското стопанство, са в основата на економическото ни развитие. Те създават заетост, те пазят работни места, те са добавена стойност за Европа. Трябва да е, се развиват устойчиво на основата е, на устойчивото развитие. Ще е, постигнем действително дългосрочните си цели в това отношение. Много важно е това. И точно това ми липсва в доклада, за това се въздържа. Уважаеми господин председател, горския фонд е източник на дървесни и недървесни суровини, като билки, горски плодове и гъби. Тези ресурси служат като източник за, на суровина за хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрии. Устойчивото събиране и пълноценна употреба на тези недървесни суровини – са възможност за справяне с острите проблеми като висока безработица обезлюдяване и застаряващото население които достигат критични нива особено в селските и планинските райони в целия европейски съюз. затова призовавам европейската комисия и държавите членки да положат усилия в изготвянето на стратегия за устойчивото развитие на този потенциал. силно вярвам че европейската комисия трябва да изготви и европейска стратегия за лечебните растения които ще помогнат да се намери по координиран общностен и европейски подход към използването на този скрит горски потенциал. благодаря. Петир, gospodarsko korištenje šuma uvijek mora biti usmjereno prema održivosti šuma i šumskog prostora. Економическият потенциал а, на горите трябва да бъде запасен за поколенията. А, горите са, трябва да бъдат част от нашата стратегия за зелена економика. времено те са а, свързани с борбата ни срещу климатичните а, промени. Очевидно до този момент все още не сме оценили истински огромния потенциал на горите. А, е, разнообразието е, на е, този потенциал е изключително важен за опазването на равновесието в околната среда. Харватия разполага с гори, които са предмет на националното законодателство, но сега на основата на този доклад ще направим нова стъпка по отношение на Европейската стратегия за горите. Благодаря ви. Госпожа Манетик, за една минута. Горският сектор в Европа осигурява работни места за близо 3 милиона и половина души. Ето защо е много важно да се инвестира в научно-изследователската дейност, свързана с горския сектор. Важно е горите да се управляват по устойчив начин и да се насърчава тяхното участие в опазването на околната среда все по-голямото търсене на дървесина изисква от нас да управляваме горите по още по-устойчив начин. Този доклад обръща внимание на голямото значение на горския сектор в Европейския съюз. Благодарение на научните познания в Хрватия в областта на, на горите, Хрватия може да допринесе за устойчивото развитие на тази индустрия като индустрия, огряващи работни места. Благодаря ви. Благодаря. С това приключваме заседанието и подновяваме в 3 часа след обед.